това се потвърждава валидността на мандатите. Европейската народна партия, социалистите и демократите, консерваторите и реформистите, както и Обединената европейска левица внесоха искания за назначаването на членове на междупарламентарни делегации. Назначаването на членовете ще бъде отразено в протокола от днешното заседание. Ако не бъдат внесени възражения срещу протокола, назначенията ще се считат за валидни.